Uh, Следващата точка uh, от нашия дневен ред е uh, въпроси към комисията. И първият въпрос е от госпожа Магинес. Имате думата, господин комисар. Господин председател, Уважаеми дами и господа, когато бе приета системата за защитени географски названия за происход, подобни системи вече съществуваха в някои страни членки. Понятието за а, географските указания, защитените наименования за происход и прочие вече съществуваха. Затова вече има много регистрирани имена в някои страни членки. Но, независимо от това, в цяла Европа се наблюдава повишен интерес към тази система. Регистрирането на едно име обикновено отнема няколко години. Това е защото а, трябва да се подготви спецификация от кандидата, тя да бъде одобрена на национално ниво и от, след това да бъде одобрена от Европейската комисия. Подобни спецификации за географски указания се публикуват в официалният бюлетин на Европейският съюз, за да може да се направят възражения. Срокът е 6 месеца. Ако в 6 месеца срок няма възражение, името се регистрира. Ако има възражение, интересуваните страни имат 6 месеца да постигнат споразумение. Ако не се стигне до споразумение, комисията издава решение. Тази, продукт, тази процедура обяснява защо е толкова време необходимо за регистриране на едно име. Когато едно име е регистрирано обаче, то вече е обект на сериозна международна защита и може да използва лого за своята пропаганда. Комисията се опитва да ускори процедурата по регистрирането. Направени са предложения в рамките на пакета за качеството, в който се иска да се намали времето, в което комисията разглежда молбите от 6 месеца на 2 месеца. Но разбира се, системата е доста различна в различните страни членки, в зависимост от броя на регистрираните имена или регистрираните марки в страните. Комисията иска да имаме качествени продукти, за да може интересите на потребителите да бъдат защитени. Господин Хигинс, първи допълнителен въпрос. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията за отговора. Смятам, че обозначаването на хранителните продукти е много важен въпрос. Но той спомена редица проблеми. Преди всичко фактът, че има различни норми в страните членки второ, много дългото време, което е необходимо за регистриране на едно название. Съществува и проблема за европейската бюрокрация. В моята страна на Министерството на земеделието са необходими 5 години от момента на подаване на молбата до нейното одобряване. Необходими са ни повече еднакво норми и по-кратки срокове. Благодаря. Може ли сега да дам думата на госпожа Матера също за допълнителен въпрос? Благодаря, господин председател. Аз бих искала да се включа в дебата за качеството на храните. През последните две седмици Италия претърпя загуби от 20 милиона евро поради това, че Намаля търсенето на зелен, пресни зеленчуци във връзка с епидемията на Ешерихия коли и във връзка с суспендирането на вносът от страна на Русия. Целият сектор на зеленчукопроизводителите и плодопроизводителите е на колени. Искам да попитам комисията какво прави за да защити пазара на тази продукция и какво се прави, за да се предотврати разпространяването на неточна информация, която хвърля в паника големи части от европейското население. Благодаря. Господин комисар. Господин председателю, в отговор на първия въпрос ще кажа, че комисията знае, за необходимостта от ускоряване на законодателните е, процедури. Направени са е, необходимите предложения в контекста на пакета за качеството. Това е първият ми отговор. Проектите на комисията включват ограничаване на сроковете за разглеждане на заявленията. Е, този срок ще бъде ограничен до 6 месеца и също ще бъде намален срокът за възражение на два месеца. Ако Европейският парламент и съветът решат да приемат проектите на комисията, почти година, най-малко 10 месеца ще бъдат спестени при по-голямата част от заявленията. А по другия въпрос, вчера имаше съвет на министрите на здравеопазването, който разисква въпроса. Е, ще дадем информация за последващите стъпки на е, е, по-късен етап. Днес същия въпрос ще бъде разискван и от министрите на замеделието. Не мога да дам информация повече от тази в настоящия момент. Госпожа Харкин, допълнителен въпрос искате да зададете ли? Благодаря, ще се изкажа съвсем кратко. Много се извинявам, че не присъствах на началото на отговора има малка осъзнатост, осъзнатост сред производителите е, в много страни. Някъде наистина е много ниско това ниво. Е, какви мерки ще вземе комисията за повишаване на осъзнатостта сред производителите, не само сред потребителите? Това искам да знам. Благодаря. Комисарят. Е, господин председателю, е, госпожо Харки, познаването на системата е, много е, се различава в различните страни, в зависимост от видовете защита. Съществуват средства на Европейския съюз са повече от 19 милиона евро от 2006 до 2009 година са отпуснати за промокция на над 50 продукта има а, планове това лято да излезе зелена книга. Това ще бъде а, възможност да се разискват още веднъж целите на политиката и а, да бъдат а, проучени очакванията във връзка с утвърждаването на качеството на продуктите и а, да се разпространява информация в тази връзка. Благодаря. Седми въпрос. Господин Хигинс за заетостта и безработицата сред младежите господин комисар. Господин председател, почитаеми евродепутати, високата безработица сред младежите е, е приоритетен въпрос за комисията. Това е една от основните ми грижи като комисар. Липсата на работа е, може да доведе до отлив е, на млади хора от Европа Голяма част от младежите, когато търсят работа, просто излизат с друга държава членка. Затова трябва да се стимулира свободното движение на работници в Съюза. Това е решение за регионите, където има висока безработица сред младежите, а в други държави членки пък има недостиг на работна ръка. Това е видно и от последния тримесечен доклад на Комисията по въпроса. Стимулирането на движението на младите хора е части от знаковата инициатива Младеща в движение. това е една от мерките да се преодолее високата безработица сред младежите. Ще има нови схеми е, от типа на твоята първа работа. Е, тази схема е, се задейства с подкрепата на съвета и на вашия парламент. Целта е да се помогне на младите хора да намерят работно място и също така да бъдат подпомогнати работодателите, които искат да привлекат младежи значи ще се дават съвети, ще се търси работно място, ще има и финансова подкрепа до 1000 евро помощ за младите търсещи работа, както и за работодателите, които търсят млади работници. Комисията стимулира държавите членки да въведат тъй наречените младежки гаранции, да си намерят младежите работа 4, до 4 месеца след приключване на образованието. Австрия, Германия, Холандия имат сравнително ниска младежка безработица, както правилно се казва във въпроса. Това се дължи от части на много добрите системи за професионално обучение. По този начин младежите много лесно се интегрират в пазара на труда. През комуникето от декември 2010 година за разширено сътрудничество в Европа в областта на професионалното обучение и образование в Европа от 2011 до 2020 година е много важно постижение в тази сфера. Тук са посочени цели и действия, необходими за повишаване качеството на професионалното обучение и образование, превръщането му в по-достъпен продукт за младежите и приспособяването му към нуждите на пазара на труда. Още един елемент в своя отговор искам да добавя. Кампанията е, младежите на работа. В Будапешта е, ще има такъв форум, е, където младежи и предприятия ще се срещнат. Целта е да се стимулират хората да създадат свои предприятия тази кампания ще приключи в края на 2012 година, така че има още повече от 12 месеца да се провежда. Надявам се, че това, което ние предлагаме като инициативи, ще бъде последвано от резултатни действия и на ниво държави членки. Господин Хигинс, след това господин Земка и госпожа Тикал. Не мога да дам думата на господин Папа Николай или госпожа Готиерес тъй като вече имаме три допълнителни въпроса. Първо, господин Хигин. Благодаря, господин председател. Цифрите са ужасяващи. Балтийските страни, Гърция и Словакия, 30%. 1 милион по 25 в моята страна. 60% от младите казват, че искат да емигрират. Надявам се, че мобилността на младите в Европа ще бъде отговор на този въпрос. Но повечето европейски страни се сблъскват със същият проблем. Трябва да се изправим след все към факта, че европейското население застарява. Имаме високо мотивирани, образовани млади хора. Трябва да ги задържим а, по начините, които вече се споменаха в трите страни Германия, Австрия и Холандия препоръчвам на страните членки да последват техният пример. Смятам, че някои страни членки се нуждаят от финансова помощ, за да могат да помогнат на младите хора. Защото а, не че ще подхранваме пазара на труда не в Европа, а в Австралия и други далечни страни. Искам да ви напомня, че имате 30 секунди за а, допълнителен въпрос. Господин Земка. Otóż chciałem bardzo podziękować. Ja mam, panie komisarzu, pytanie nieco... Благодаря. Искам да кажа нещо друго. Госпожа комисарят каза, спомена някои неща, като намаляване на безработицата, но има и в държавите членки успешни мерки за това. Това е, например, взаимното признаване на квалификациите. След това трябва да помислим и за интеграцията. înseamnă că... Благодаря, господин председател. Високият процент на безработицата сред младежите показва, че инвестициите вложени в тях се сгубят, защото младите напускат страните, където са получили образованието си. 40% отпадат от училище в Португалия. какво правим, за да предотвратим това? Когато сте готов, господин комисар, ще имате думата. Господин председател, почитаеми дами и господа депутати, аз вече изредих мерките, които взимаме, за да преодолеем този проблем. Ефективни програми на комисията се прилагат вече в редица страни членки. Но не трябва да се забравя, че това е един хоризонтален въпрос. Има и други европейски инициативи и предложения, които могат да помогнат за решаването на проблема. Например, препоръките, които са конкретни, за, специфични за отделните страни, където се третира въпроса за реформата в образованието, подобряването на системите на образование и професионална квалификация във всички страни членки, за да можем по-добре да свършим образование, свържем образованието и професионалната подготовка с нуждите на пазара. По този начин ще подобрим възможността на младите да си намират работа в всички страни членки, включително и в Испания, където положението е толкова трудно. И където реформата на образователната система отдавна се отлага. Наред с другите инициативи, Нашите предложения са свързани и с признаването на квалификациите и дипломите. Европа се нуждае от прозрачна и ефективна система в това отношение, отколкото е имал до сега. Също така искам да подчертая, че са предприяти а, действия, за които се използват финансиране от Европейският социален фонд, и от новият инструмент за микрофинансиране. По този начин могат да се помогнат инициативните, предприемчивите и онези, които искат да работят като свободно наети. Надявам се, че парламентът ще подкрепи нашите предложения в тази област. Благодаря. Благодаря, господин комисар. А сега стигаме до въпрос номер 8 от господин Папа Николао за миграцията в шенгенското пространство. Той е въпрос към госпожа Малстром. Благодаря, господин председателю. Почитаеми евродепутати, въпросът на господин Папа Николай засяга различни гли и перспективи, аспекти на Шенген и миграционната криза, която изпитва това пространство. Най-напред ще отговоря на този въпрос, господин Папа Николай. Преди малко разисквахме въпроса на господин, доклада на господин Коелю необходимостта шенгенското постижение да бъде запазено като едно от най-красивите в Европейския съюз. Правото на хората да се движат свободно повече от 25 милион души, 25 милиарда души посещават всяка година Европейския съюз като туризъм и запазването на това постижение е абсолютен приоритет за комисията и за мен лично. Искам само да кажа, че подход на комисията е укрепване на Шенген, усъвършенстване на оценката, нещо, което предложихме преди коледа изясняване на правилата, открояване на механизмите за подпомагане на нуждаещите се държави и евентуално възприемане на механизъм за координирана общностна реакция на извънредни ситуации. Например, когато държавите членки се затрудняват да контролират ситуацията на външните си граници. Трябва да се възприеме и превентивен подход. предложените промени за укрепване на механизма на наблюдение целят укрепване на взаимното доверие между държавите членки, повишаване на капацитета им за резултат на реакция и а, това ще бъде а, предпоставката за запазване на пространство без граници. А, така а, ще въведем, например, повече проверки на място а, и а, тези проверки могат да генерират препоръки до държавите членки за незабавни действия. Разширеното доверие между държавите членки ще сведе до минимум и необходимостта от, държав... от това държавите членки едностранно да въвеждат отново а, граничен контрол по вътрешните граници или пък полицейски проверки. Духът на Шенген е дух на доверие и солидарност. Много важно е държавата, Европейският съюз да покаже конкретна солидарност с държавите членки, които изпитват трудности, като се имат предвид интересите на лицата, нуждаещи се от международна закрила. Да кажем, когато външната граница е под натиск, Фронтекс играе основна роля. И това е, се видя е, с неодавнашната операция Рабит е, по гръцко-турската граница, също така и с други операции. Трябва да укрепим ежедневното сътрудничество между националните органи в контрола над границите, наблюдението на границата. В момента от 2008 година на Сетне работим постъпателно по програмата Евросур, европейска програма, инициатива за съвместно наблюдение на границите. Солидарност се показва и с финансово измерение с финансов аспект. Трябва да се вземе предвид управлението на миграционните потоци. Имаме финансов механизъм за подобряване на това управление на европейско ниво и за укрепване на солидарността на държавите членки по тази линия. В момента се провежда мащабен процес на консултации. Естествено, че имаме бюджетни ограничения, но а, можете да разчитате на мен да се боря и в бъдеще за този фонд да се отделят средства. Държавите членки, които са в най-висока степен изложени на миграционен натиск, а, и имат външна граница на Съюза, трябва да получат адекватна компенсация за изпълняваните от тях задачи в интерес на шенгенското пространство като цяло. Чрез справедлива подялба на бремето и, и подкрепа за тези държави членки, които а, а, имат. А, голям приток на лица, нуждаещи се от международна закрила, трябва да се помни, е, че е, в крайна сметка всичко, каквото правим, зависи от съвета и от държавите членки. Държавите членки все още не са е, изразили подкрепа за възприемане на такъв комплексен подход като общо правило. Но можем все пак да се похвалим с това, че решихме въпроса с лицата които се нуждаят от международна закрила в Малта трябва да кажа, това бе преди месец, когато организирах една такава конференция, форум и повече от 300 места бяха пред, предложени за такива лица от други държави членки. Това е проява конкретна на солидарността и се надявам, че други държави членки могат и в бъдеще да проявят тази солидарност. Благодаря, господин председателю. Съжалявам, че се изказвах малко по-дълго, отколкото се очакваше. Е, най-напред господин Папа Николао, след това е, господин Лавия. Кирия Епитропе, се ευχαριστώ πολύ. Благодаря, госпожо комисар. Мога да се съглася с вас. И мисля, че парламента също може да се съгласи с вас. Е, беше казано ясно, подобни неща бяха казани и в предишния дебат за България и Румъния. Но вие говорихте за доверие. <clears throat> Естествено, ние искаме да укрепваме е, доверието. Е, Дания също може да приеме това становище, но с отношението, което направихте. Но казахте нещо и за новия механизъм. Е, дали чрез новия механизъм ще се укрепи доверието. Мисля, че в Кодекса по Шенген има член 23, който говори именно за това, за доверието. Или пък имате предвид нещо друго. Госпожо комисар, Европейската комисия за следващия месец трябва да излезе с проекто бюджет с бюджета за 2006-2020 година. Но какви средства ще отдели комисията за Фронтекс, така че да може е, държавите членки да бъдат подкрепени по отношение на нелегалната миграция? Е, има, не, има миграция не само по политически, но и по економически причини. Какви мерки ще предприемете? в рамките на добросъседската политика за борба с нелегалната миграция. Благодаря. Доверието не може да бъде разпоредено, то трябва да се заслужи. Можем само да се опитваме да укрепим доверието между страните членки чрез по-добро управление на шенгенската система. Необходим е независим механизъм с участие на Европейският съюз за установяване на проблемите и слабостите в шенгенската система, колкото може по-рано. И да оказваме помощ там, където е необходима. А, като по този начин възстановим доверието на нашите граждани. А, в момента а, се водят преговорите по финансовата рамка. Не мога да кажа нищо по този въпрос от сега. Но ние бихме искали а, да се увеличи независимостта на Frontex, т.е. Да тази агенция да получи повече средства, да опростим всички процедури във връзка с граничния контрол, с предоставянето на обежище, с емиграцията. Трябва да правим разлика между незаконните иммигранти и беженците, които се нуждаят от закрила. И тук трябва да се спомена нашата програма за презаселване на онези, които се нуждаят. Това е във връзка с нашите съседи от, от, на другия брак на Средиземно море, на Средиземно море, на които трябва да предоставим и помощ, а, и закрила на онези, които са бежанци. И аз ще направя всичко възможно а, да реша тези проблеми така, както смятам, че е необходимо. Благодаря. А сега въпрос номер 9. А, господин Посел, за визов режим за Косово. Имате думата за отговор. Господин председател, господин Посел. Комисията в момента редовно следи всички действия на властите в Косово, за да изпълнат условията за либерализиране на визовият режим. Винаги сме казвали, че има два ключови въпроса, които оставят, за да може да се приключи успешно този диалог. Реинтегриране на политика и реадмисия. Прилагането на законите по реадмисията предполага двустранни споразумения за реадмисия. Разговорите по този въпрос трябва да продължат. Имаше две мисии за оценка на положението в Косово през юни миналата година и през декември миналата година. Тези мисии показаха, че съществува напредък, но има още какво да се прави. Продължаваме диалогът с косовското правителство, за да му помогнем да довърши това, което остава да бъде направено. Необходимо е също така да се постигне напредък и на общинско равнище. Получаваме редовно актуализирана информация от Косово, разговаряме с министрите, които отговарят с този въпрос и когато е необходимо, сме готови да изпратим нова делегация, нова мисия там, за да установи на място какво е положението. Не сме приключили още, но напредъкът е значителен работим в тясно сътрудничество с косовските власти. Благодаря. Благодаря, господин Посел, за допълнителен въпрос. Благодаря, госпожо комисар, за отговора. Само да попитам, смятате ли, че тези мисии още тази година могат да отидат в Косово или пък не може да дадете информация за това? И смятате ли, че една такава малка страна, която вие подкрепяме толкова много. Не смятате ли, че тези млади хора, които са там, е важно да опознаят Европа? Мислите ли, че това е реалистично? Мислите ли, че тази мисия може да се случи още през полското председателство? Напълно споделям вашето мнение, е, че трябва да направим всичко възможно Косово да не бъде изолирано като един малък остров. Но проблемите трябва да се решават един по един. В никакъв случай няма да изоставим Косово. Но нещата сега са в ръцете на тамшното правителство. Много ясно сме казали какво трябва да се направи. И щом сметнем, че то е направено, ще изпратим мисия там. Няма срокове за това. Това ще зависи кога а, задачите са изпълнени. Благодаря. А сега десети въпрос от господин Мичел за противодействие на използването на интернет от престъпници. Господин Мичел, имате думата. Much, my... Комисарят, благодаря господин председател, Просто трябваше да си подредя книжата. Почитаеми евродепутати, киберпрестъпността става все по-голяма заплаха, тя става все по-мобилна и последните анализи показват, че организираната престъпност все повече използва интернет пространството. Комисията извършва най-разнообразна дейност с цел повишаване сигурността на интернет пространството и предотвратяване на киберпрестъпността Напоследък се зададоха конкретни цели, програма за цифровия дневен ред в Европа и имаме програма за сигурността. Престъпленията в кибернетичното пространство в тази стратегия са зададени като приоритет, по който да работим. Миналата година внесохме два законодателни проекта. През март е, внесохме проекта за е, сексуалните посегателства срещу е, деца. В момента се водят преговори, а през септември внесохме проекта за защитата на информационните системи. Тук също се водят преговори. Много сериозен напредък е постигнат. Ние се опитваме да приемаме нормативни актове в отговор на последните заплахи. Опитваме се да криминализираме използването на определени средства, като да кажем зловредните кодове, които се използват от престъпниците за създаване на тъй наречените ботнетове. Много важно е международното сътрудничество, за това работим с партньорите. Имаме работна група по тези въпроси от миналия ноември между Европейския съюз и САЩ. И а, имаме доста срещи а, между експерти като на срещата на върха между САЩ и Европейския съюз през ноември ще се отчетем. Искаме да създадем киберцентър за Европейския съюз, където да координираме на европейско равнище усилията на всички държави членки. Киберпрестъпността пряко се влияе от бързия технологически напредък. Нали, естествено, това повишава възможностите не само на престъпността, но и да на правоохранителните органи да реагират. За това ние трябва съвместно да сложим вред системите си и да споделяме оперативни данни, да обменяме оперативни данни, за да се справим с проблема. Ако има причина да се смята, че организираните престъпни групи извършват все повече престъпления в интернет, същите мерки, които се използват по отношение на престъпленията извън интернет, трябва да се прилагат и в интернет пространството, за да е ефективна борбата ни. Преди 10 години беше подписана Будапештенската конвенция за борба с престъпленията в кибернетичното пространство. Десет държави членки все още не са ратифицирали тази конвенция и е, ние ги призоваваме да извършат такава ратификация до края на тази година, когато ще се отбележи десетата годишна на конвенцията, защото тя е много важен механизъм за борба с този тип престъпност. Благодаря, господин Мичел. Благодаря, господин председател, Благодаря на комисаря за отговора и разбирам, че има хора, които а, се хвалят дори, че могат а, да извършват престъпления по интернет. Тук се включват а, трафик на наркотици, трафик на оръжие, трафик на хора, проституция, каналджийство, дори убийства, кражби, измами, въоръжени грабежи и много още – Нали, това се е, е, вижда във Фейсбук, че хората се хвалят как могат да използват системата по този начин. Е, необходимо ли е, е да се прибегне до доставчиците на услуги за идентифициране на тези престъпления. Колкото повече знаят те, че са известни, толкова по-малък ще бъде броят им. Затова искам да питам дали комисарят планира специални стъпки, които да бъдат предприяти в отговор на това, което правят тези хора в интернет. Госпожа Тикал. Благодаря, господин председателю. Е, все е, по-голям става броят на атаките срещу информационните системи и жертви са е, отделни граждани, предприятия, дори европейските институции. Да, Европейският съюз има своята стратегия за борба с киберпрестъпността. При разширяването на мандата на специализираните агенции е, в Европа, какви проекти е, смята комисията да осъществи? Госпожо комисар, давам ви думата. Благодаря. Разбира се, е, обикновената престъпност сега също се прехвърли и в интернет. Но има и нови видове престъпност, които се улесняват от интернета. Примерно кражбите на банкови сметки, на е, лични данни и така нататък. Напоследък имаше е, така е, много успешно противодействие за някои от тези е, трансгранични банк, банди, примерно тези, които се занимават с детска порнография и други. Необходимо е да се прави и повече. Необходимо е да се свържат всички центрове, които работят за противодействие на тази престъпност. Необходимо е да се споделя статистическата информация. Необходимо е да се работи заедно, за да можем да намерим решения. Възнамеряваме също да проучим въпроса за създаване на европейски компютърен център, който да координира работата на такива киберцентрове, които вече съществуват в различни страни на Европа. Надяваме се, че заедно с националните власти и с помощта на Европол ще се постигне необходимия напредък в борбата с компютърната престъпност. Благодаря. А сега въпроси 11 или 12 от Ерени Копа и баронеса Латфорд за а, възможностите а, за а, суспендиране на Шенгенското споразумение и прилагането на споразумението. Да, ще отговоря на двата въпроса едновременно. Става дума за по-нататъчното развитие на шенгенската система по време на кризата с усилен миграционен натиск. Въпросът беше повдигнат и от господин Папа Николао. В своя въпрос госпожа Латфорд изразява загриженост, че процедурата за суспендиране и възможно прекратяване на шенгенския механизъм ще е много а, сложна и дълга и може комисията да започне процедура за нарушаване с страните, които го правят. Нарушаването на шенгенските правила, трябва да кажа, не може да бъде търпяно, но едното не изключва другото. А, планираме и паралелен подход. Ние сме пазители на европейското законодателство и ще следим шенгенските правила да се спазват от всички. Основата е съществуващото законодателство. Обедена съм, че сегашното приетото законодателство може да се прилага в голям подавляващ брой от случаите. Когато има изключения, комисията трябва да се консултира за страните членки, да изяснява правилата, било като издава насоки, било като прави препоръки. За правилното прилагане на законодателството на Европейския съюз, ние правим всичко възможно, включително и започване на процедура за нарушаване, нарушение, когато такива нарушения съществуват. Но ние се опитваме да избегнем а, задвижването на тази процедура, когато това е възможно. И затова сега водим преговори между комисията, парламента и съвета за създаване на по-ефективна е, система за оценяване на шенгенския механизъм. Мислим как можем да допълним този механизъм за създаване на взаимно доверие и по-добро прилагане на правилата. Колкото до плановете на датското правителство да възстанови граничния контрол, на датските граници. Вие знаете, че председателят на комисията веднага изпрати писмо до министър-председателя на Дания. Е, и бяха е, изразени съмнения дали тези мерки отговарят на поетите от Дания задължения. Председателят на комисията Барозо подчерта, че не може да се провеждат системни гранични проверки на хора или стоки, които прекусяват датската граница. Сега анализираме наличната информация, която ще ни предостави Дан, Дания и ще решим какво да правим по-нататък. Сега на въпроса на госпожа Копа, дали комисията ще предложи ревизиране на принципа а, за изключителната компетентност на държавата на първото незаконно влизане. Трябва да ви кажа, че когато а, се установи това, то е решено в Дъблин. Лицето може да бъде вързано в страната, в която първоначално е влезло. Тази страна е отговорна за решаване на кандидатурата, молбата за убежище. В предложението на комисията за преразглеждане на дъблинските е, споразумения този принцип остава незасегнат страната, в която е първото незаконно влизане, трябва да остане изключително компетентна и ние подкрепяме това предложение, направено през май 2009 година, потвърдено от гласуване в комисията Либе през ноември миналата година. Благодаря. А сега баронеса Латва за допълнителен въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа комисар. Разбира се, а, Радвам се, че вие отново подчертавате значението, което отдавате на спазването на шенгенските правила. Безпокоя се обаче, че въпреки това оставаме с впечатление, например, миналата седмица имаше статия в Financial Times, която се казваше, че Шенген, както и еврозоната, се разпада. Хората оставят с погрешно впечатление. Като че ли комисията не е достатъчно строга по отношение на онези, които възстановяват граничния контрол на своите граници. А, институционно право на комисията е. и тя трябва на практика да го прилага, когато е необходимо да започва процедура за нарушаване. не знам какво е отзвукът на писмото, което председателя на комисията изпрати до Копенхаген. Госпожа Копен, Копа, благодаря, госпожа комисар, за вашият е, ясен отговор. Но по отношение на мерките от страна на държавите членки, по отношение на миграцията, всъщност, искам да кажа следното за Дъблин 2. Например, Гърция е външна граница на Европейския съюз и 90% от мигрантите идват от Кърция. Дъблин 2 не е прием, приемливо за нас. Това е нещо, което тези страни не могат да понесат. Ние искаме целият текст да бъде преосмислен. Гос, госпожа Папа Николао. Кирия Епитропе, анаферате ке προηγουμένως Госпожо комисар, вие и преди това говорихте за солидарността, за това, че тежестите трябва да са правилно разпределени. И казахте, че трябва да има нови преговори по отношение на бежанците. Вие казахте това и ние очакваме една нова програма в това отношение. Искам да зная дали ще има инициатива от страна на комисията. И още нещо за Дъблин 2. Франция изпраща обратно хора в Гърция и имаше и в Германия случаи, където имаше дела, свързани с опазването на човешките права. Дъблин 2, според нас, трябва да бъде променен. И то така, както очаква парламента. Комисарят, благодаря. Да, може би понякога а, има неверни впечатления за а, това а, какво мисли комисията за Шенген, но аз мисля, че за нищо друго, освен за Шенген, не съм говорила а, през последните седмици. Това е подарък, дар за европейските граждани и ние много настояваме на запазването му. А, ни ние говорим и с Франция, и с Италия, и с Дания, за да знаем точно какво е направено, какво се предлага и дали съответства на шенгенските правила. Знаем, че има призиви за суспендиране на пространството и за това водим този диалог. Също така се стремим да усъвършенстваме оценката в шенгенското пространство защото сегашната система на партньорски проверки не е много ефективна. Може би трябва да се предприеме някакъв механизъм на европейско ниво с участието на Европейския парламент. Трябва ни повече средства за подпомагане на държавите членки, трябва да даваме по-добри указания и насоки, трябва да разясняваме при какви конкретни обстоятелства може да се суспендират правилата, за да се избегнат едностранни действия, които блокират системата. Е, бъдете уверена, че ние правим максималното за укрепване на Шенген и е, там ще има още повече европейски ангажименти, а не по-малко. Дъблин е, има връзка с тази тема, но там процесът е успореден. Това е част от преговорите по пакета за обежището. В момента и в съвета, и в парламента има разговори, разисквания по този въпрос. Комисията предлага запазване на отговорността на първата страна, в която е поискано убежище, но е предлага и въвеждането на извънреден механизъм при специфични обстоятелства. Това е много спорно сред държавите членки. Много малко от тях подкрепят такъв извънреден механизъм. Всъщност това е една от най-тежките части на преговорите в пакета за убежището. Решението за проблема на Гърция не е това. Решението в Гърция е, ще бъде успоредно с изграждането на системата за предоставяне на обежище в цяла Европа, при която ще има и подялба на бремето, така че всички държави членки да могат да приемат бежанци. За Гърция решението е да продължи с плана за реформите, така както го подкрепиха и комисията и държавите членки. Комисията и държавите членки подкрепят Гърция с много пари, с експертни познания, с администратори, за да подпомогнат страната при изграждането на система, съответстваща на европейското право. Много е направено, много остава да се направи. Това се прави успоредно с преговорите по пакета за обежището. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря за вашите отговори тази вечер. Сега стигаме до е, по-нататъчните въпроси господин Ондо и господин Харт. Имаме по 20 минути за всеки комисар. Опитните колеги знаят какво означава това. Е, страхувам се, че до някои въпроси няма да стигнем. Първият е, въпрос. Номер 13 за бъдещето на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Honorable members, Uh, Радвам се, че проявявате интерес към Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Комисията възнамерява да направи предложение относно правилата, от които се ръководи този фонд и от начина, пред който той ще функционира през следващия програмен период. Пред последните няколко месеца комисията проведе консултации с най-важните заинтересовани страни много внимателно разгледахме чудесния доклад на парламента за Европейския фонд за приспособяване на глобализация, подготвен от господин Портас преди няколко месеца. В, средината на натрупаният опит и направените предложения се надяваме, че нашето предложение значително ще подобри работата на фонда след 2013 година и ще реши два проблема на сегашният механизъм за финансиране. Първо, това е времето, което е необходимо, за да може да се даде помощта, един път, когато страната членка е подала молба. Много време е необходимо за оценяване на молбата. Комисията смята да упрости информацията, която страните членки трябва да предоставят, за да демонстрират, че могат да получат такава помощ. Същото въжи и за одобряване на всяка молба от е, бюджетните власти. Това въжи и за това, че а, е, някои страни не отпускат достатъчно средства за професионална подготовка. Много от молбите, които се подават в Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, значително се увеличи през последните две години. Това прави все по-трудна задачата на а, намиране на средства, защото комисията трябваше да отложи одобряването на молбите за първи път, тъй като не можеше да се намерят, не можеше да се намерят средства. Сигурен съм, че ще съгласите, това не помага за онези, на онези, които са уволнени и се нуждаят от помощ. Тези проблеми трябва да бъдат решени и механизмът за финансиране на фонда трябва да бъде приведен в съответствие с неговите цели. По-настоящем има няколко възможности за това. Например, фондът може да стане част от Европейския социален фонд, а, но, може, но като остане с самостоятелен бюджет. Комисията все още не е взела решение какво е най-доброто решение, но възнамерява да направи предложение през есента, като има предвид най-добрите интересите на европейските работници. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Имаме три допълнителни въпроса. Госпожа Берен. Бере. Перланш Береш. Благодаря, господин комисар, благодаря, господин Андор, благодаря за този отговор. Ние ще подкрепим всяка инициатива, която цели ускоряване на процедурата за подпомагане на онези, които са останали без работа, защото са а, били уволнени поради кризата или поради глобализацията. Искам да спомена две трудности. Първата че помощта, която се от, отпуска на работниците, трябва да бъде наш приоритет. Защото фондът за приспособяване към глобализацията не трябва да стане още един инструмент на политиката за сближаване. Защото а, а, а, знаем а, какво става с средствата, които отиват за различни други пера фондът а, трябва да бъде използван за това, за което е предназначен. Наред с това, вие трябва да координирате управлението на фонда с други ваши колеги комисари, било в областта на конкуренцията, било в областта на промишлената политика. Благодаря, господин Чунтес. Имате думата 20 секунди. Благодаря. Бе зададен въпрос е дали е, Гърция е подала заявление към фонда. Не, бе отговорът. Този отговор предизвика недоволство в Гърция. Сега имам следния въпрос. След 6 месеца моята страна подаде отново заявление и към фонда за приспособяване към глобализацията. Ако това е така, ако това заявление наистина е подадено, тогава ем, имате ли информация дали е, заявлението е одобрено или не? Um, Благодаря, господин председател. Искам да попитам какво мисли комисара за сливането на Европейски социален фонд и фонда за приспособяване към глобализацията. И ако наистина се стигне до такова слизане, сливане, ще има ли увеличаване на бюджетните субсидии за социалния фонд? Също искам да попитам, не може ли да се насърчат страните, когато са подали молба, да започнат самите да вземат мерки за изпълнение на това, за което са а, а, кандидатствали във фонда, за да може работниците да не остават без средства, докато чакат решение. радвам се, че дебатът тук потвърждава правилността на насоките, в които работи комисията. за това през следващата финансова перспектива фондът да стане по-силен, по-ефективен инструмент за помощ на онези, които са останали без работа. Необходимо е също така да се подчертая, че през следващия период фискалната консолидация ще остане на дневен ред за повечето страни членки и ще бъде много полезно за тях, ако имаме някакъв ефективен, силен инструмент на европейско равнище, чрез който да се помага на онези, които са останали неочаквано без работа. Има някои нерешени въпроси. Например, отношенията между Европейския социален фонд и фонда за приспособяване към глобализацията. Смятам, че системата на управление на социалния фонд, такава каквато е сега, не отговаря на нуждите на фонда за приспособяване към глобализацията. И каквото и да се реши в бъдеще, въпросът за управлението ще бъде особено важен и той ще повлияе на окончателното решение. Говоря за нуждата от отделен фонд – и необходимостта да се обърне специално внимание на е, това доколко бързо се решават, взимат решенията по молбите. Може би в бъдеще ще се окаже възможно да финансираме програми, които имат право на финансиране и по един и по другия фонд. Необходимо е обаче фонда за приспособяване на глобализацията да бъде достъпен за всички страни, където се проявява нуждата да се реагира на криза в заетостта. А, вторият въпрос. А, при сегашното положение може би не е лесно да се установи кой точно има право на финансиране от тези фондове и в бъдеще смятаме да внесем допълнителна яснота. Сега за сега обаче се опитваме само да продължим действието на временните, на временния регламент по отношение на допустимостта. Бъдеще, несъмнено, ще трябва да направим фондът за приспособяване към глобализацията по-ефективен, за да може по-бързо да помага на работниците, изпаднали в затруднено положение. Благодаря. Сега стигаме до 14 ти въпрос. Господин Чунте за режима на колективните трудови договори. Бихте ли ни съобщили, господин председател, колко още въпроса ще получат отговор? Казах, че имаме по 20 минути на комисар. Това беше, може би, преди ви да влезете в залата. Може би ще стигнем до въпрос номер 15. И сега, 14 въпрос. Господин комисар. Господин председател, почитаеми евродепутати, комисията признава, че в Гърция има много високи социални разходи за населението, но това е резултат преди всичко на финансовото неравновесие, е, липсата на конкурентоспособност и различни други трудности, е, които меморандумът се стреми да реши, а не да задълбочи. Някои твърдят, че е, буквата на меморандума не зачита духа на субсидиарност съгласно договора за функционирането на Европейския съюз. Аз не вярвам, че това е така. Мерките в меморандума, както казах, бяха изготвени в много тясно сътрудничество с гръцкото правителство и подкрепени от гръцкия парламент. Това показва, че е зачетен принципът на субсидиарността. Хартата за основните права е, в Европейския съюз е, подкрепя виждането ми. Член 28 от хартата предписва, че работниците и техните организации съобразно европейското право, националното законодателство и практика имат право да договарят колективни договори на съответните нива, а при конфликт на интереси да предприемат колективни действия за защита на интересите си, включително стачки. Член 51 от същата харта обаче предписва, че нейните норми се адресират до институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз, като надлежно се спазва принципът на субсидиарността когато държавите членки прилагат правото на Европейския съюз. Няма конкретно законодателство на Европейския съюз, което да предписва кои колективни трудови договори имат предимство, когато а, такива договори има сключени на различни нива. А, Разбира се, че това включва и договорите на ниво отрасъл с участието на държавата. Онези а, договори, които са изключени от приложното поле на националното законодателство, не попадат в този обхват, включително и съответните конвенции на МОД, които не са ратифицирани. Е, господин председателю, е, надявам се, че удовлетворително отговорих на въпроса. Вярвам, че съм е, ви убедил че данъчните и други мерки в меморандума са от основно значение за Гърция, ако тя иска да излезе от кризата. И се надявам да съм разсеял страховете на неколцина сред вас, че може би бил накърнен принципът на субсидиарност. Благодаря. Господин Чунтес, допълнителен въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря. И Съжалявам, но за мен отговорът не беше ясен. Аз а, е, получих подобен отговор и в писмен вид от вас, но ако комисията наистина иска да прилага принципа на субсидиарност и казва, че колективните трудови договори са прерогатив на националните държави, то тогава се получава, че вие е, сте нарушили това правило. Това, което казахте току-що, не беше съвсем ясно. Моят въпрос е кой, вие или е, Международния валутен фонд или някоя друга е, институция иска тези колективни договори да бъдат анулирани. Комисарят. Uh, в голяма част от институционните условия, включително тези за договаряне на заплатите, има разлики в различните държави членки. В случая говорим за извънредно положение. Такива извънредни ситуации са предмет на политики, които които съвместно се разработват от МВФ, Комисията, Европейската Централна банка и правителствата на държавите членки. Поставят се някои въпроси във връзка с тъй наречения пакт Европлюс. И през последните седмици и месеци бяхме свидетели на някои разговори и дискусии за социалния диалог, е, и економическото управление. Такива разговори е, проведохме с социалните партньори, включително Европейската конфедерация на профсъюзите. Не всички въпроси са получили отговор. И именно за това е, поех инициативата да организирам конференция, за трудовото възнаграждение и неговото определене в Европейския съюз. Тази конференция ще бъде проведена с участието на социалните партньори и другите заинтересовани лица. Тя ще се състои през септември, като тази дискусия ще продължи там. Надявам се, че ще намерим необходимите отговори на поставените въпроси. Благодаря. И сега последния въпрос към този комисар е номер 15 от госпожа Блинкеви чуте. Може би трябва всички е, размени на реплики тук и отговори, е, както и допълнителни въпроси, да бъдат дадени много накратко. Господин председател, почитаеми дами и господа, свободното движение на работници е основен принцип е, на Европейския съюз, заедно с свободното движение на стоки и капитали. То е основа на европейската интеграция, такава беше през последните 15 години основен елемент. Това е социалното измерение, което подпомага на социалното, економическо и културно интегриране на емигриралите работници и техните семейства. Европейското законодателство по този въпрос дава право на европейските граждани да се движат свободно от страна в страна и защитава социалното право на работниците и техните семейства. Както знаете, от 1 май 2011 година беше много важна дата за Европейския съюз. Паднаха ограниченията за право на работа на гражданите на 8-те, на 8-те страни членки, които се бяха прияти през 2004 година. Сега могат да работят свободно във всички страни членки. Комисията се надява, че от тези страни, които все още прилагат временни преходни мерки, за, а, към България и Румъния ще отменят тези мерки, когато техното е срок тече през края, в края на 2011 година. Едно от основните права е свободното движение на хора. Това дава големи възможности за индивида, който може да работи и да отиде там, където има работа, в зависимост от економическата конюнктура. Знам, че движение, мобилността и свободата за движение и работа са особено важни за европейските граждани и за Европейският парламент. Комисията прави всичко възможно, за да поощрява и подпомага мобилността в Европейския съюз. Знаем също така, че въпреки законодателството на Европейския съюз, повечето граждани на Европейския съюз все още чувстват, че има прекалено много пречки, за да започнат работа в друга страна членка. Това беше изтъквано многократно. В доклада Монти от 9 май 2010 година нова стратегия за единния пазар се посочва, че докато свободата за движение на работниците е законодателен успех, той е най-малко използваната от четирите свободи на единния пазар. Решаването на този проблем изисква по-широк подход, ефективно прилагане на принципа за свободното движение. Прилагането на правото за свободно движение се отнася особено за случаи на дискриминация възоснова на националност и съответно засегнатите трябва да разполагат с механизъм, с който да защитат това свое право. Комисията в момента оценява законодателството по отношение на свободното движение на работници и особено регламент 1612 от 68 за прилагането на европейските закони по отношение на свободата на движение. Ще представим инициатива по този въпрос през 2012. Тоест въпросът на парламента по този въпрос идва тъкмо на време и ще подпомогне за подобряване на законодателството на Европейския съюз в това отношение. Благодаря. Госпожа да чуете, в 30 секунди, ако обичате. И също и отговора, защото вече влизаме във времето на господин Хам. Господин очакваме е, е, подобреният регламент от страна на комисията. Искам да чуя вашето мнение последният въпрос. Дали комисията не трябва да оцени не само положителното, но също така и отрицателните страни на свободното движение на работници. Например, има много работници, а, които са високо квалифицирани, от които техните страни имат нужда. Те обаче напускат страните си, за да отидат да работят другаде. Не трябва ли да се създаде механизъм за обещетяване на страните, които са формирали, образовали и подготвили тези работници? господин председател. Наистина, това е уместен въпрос. Водиха се дискусии във връзка с 1 май. Разговарях с министрите на труда от Вишеградските страни, от Балтийските страни и разглеждаме възможностите какво да се направи, ако свободно движение на работници води до известни напрежения. Особено това се изнася за някои професии, където свободното движение не е реципрочно, а е по-скоро еднопосочна улица. А където се наблюдават такива тенденции, трябва да кажем, че задача е преди всичко на страните членки да разработят стратегии по отношение на възможности за развитие, заплащане на труда и така нататък. Това се отнася преди всичко до медицинските работници. За да може да се е, регулират тези процеси. Ще продължим да ги наблюдаваме и ще се наблюдим да обсъждаме възможните решения с представители на страните членки. Благодаря. На останалите въпроси, останалите въпроси ще получат писмен отговор. И сега въпроси към господин Хан. Първият ще бъде номер 19 преразпределяне на финансови ресурси, финансови ресурси към фонда за спор... сближаване и за структурни фонд. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за въпроса. Мисля, че в началото е важно да се каже следното за сегашния финансов период от 2000 до 7, от 2007 до 2013 година има около 400 оперативни програми и средствата за тези програми са вече разпределени. Тоест, е, с регионите и с държавите членки вече има споразумение. И част от е, процеса е в началото на всеки финансов проект, е, про, е, период да се уточнят програмите и да се уточнят бюджетите за тях. Тоест да се знае какви финансови средства са на разположение. И подобна концепция въжи за за държавите членки и за регионите, тези, т.е. тези, които отговарят за избора на проектите, за провеждането на проектите и за контрола на проектите, тези хора знаят с какви средства разполагат. В началото на този проект, на този период, темата е енергийна ефективност беше основна и беше един от приоритетите в регионалната политика. Е, този приоритет е залегнал като елемент в почти всички 400 е, програми. На базата на тези споразумения с държавите членки и регионите е уточнен един бюджет от 9,2 милиарда евро. Това е бюджет за една устойчива енергийна политика, използване на, на нови енергийни източници, възобновяеми енергийни източници и до 2009 година имахме допълнителната възможност а именно 4% от, регионални, от фонда за регионално развитие да се използват за мерки за подобряване на енергийната ефективност, за саниране на жилище жилища. Половината от държавите членки се възползват от тази мярка. И като тук мога да кажа, че Франция е особено добър пример за използване на тази възможност. Благодаря ви. Господин Мартин. Не бös сен, хер комисар, aber let's get serious. Ich lese Ihnen gerne meine Frage. Аз ще ви прочета моя въпрос. Е, готова ли е комисията да даде поне 10% от Европейския фонд за регионално развитие за укрепване на мрежите. Не става въпрос точно за това. Става дума за това да кажем, да, ние наистина имаме предвид да постигнем сериозно целите на 2020. Трябва и искаме да прокараме да препратим тока от Северна Германия до Австрия. Затова още веднъж ви питам, вие лично готов ли сте да финансирате тези мерки по този начин? Да, аз ви дадох един много точен отговор. Четох въпроса много внимателно. И аз следвам правилото на регионалната политика. Това правило означава, че имаме споразумение с държавите членки и тези споразумения не може да ги прекратим еднократ, едностранно, нито от страна на комисията, нито от страна на регионите. Аз бих се радвал, ако средствата, които са на лице, могат да се използват Защото в противен случай вървим от конференция на конференция, от а, държава членка на държава членка и правим реклама за това тези средства да се използват, защото са на лице. Защото през за следващия период нещата ще бъдат последния начин. Един от основните приоритети за следващия период е използването на възобновяемите енергийни източници и постигането на целите Европа 2020 предпоставя един по-висок бюджет. И именно този бюджет ще дойде от, регионалния фонд, от Фонда за регионално развитие. Мисля, че и колегата Оетингер ще се застъпи за укрепване и поощряване и доразвиване на инфраструктурата. Сега, ако искаме да преразпределяме средства, то ние сме много отворени за тези възможности. Готови сме на сериозни разговори и преговори, но още веднъж трябва да кажа, ние като комисия не може едностранно да променяме споразуменията с държавите членки и регионите. Следващия въпрос, номер 20. Господин комисар, имате думата. Госпожо депутат, благодаря ви за този въпрос. По, отношението, по отношение на отпусканите средства по структурните фондове, искам да ви напомня за горните прагове. Ключовата дума тук е кепинг. Има едно правило, което казва, че по отношение на едно натрупване, когато имаме натрупване за държава членка, може в зависимост от БИП да има определена сума, която да идва от структурните фондове. И годишната годишните суми, които се отпускат, не бива да превишават тези прагове. За следващите периоди трябва да помислим дали да не вдигнем прага, дали този праг е все още разумен или пък трябва да актуализираме горната стойност. Що се отнася до постигането на целите? Искам да ви напомня за докладите, за петия доклад на партньорската проверка. За следващия период сме предвидили една система за контрол, която ще залегне за, в инициативите на комисията след 2014 година. По темата грешки статистически грешки. Мога да кажа, че полу, почти половината от средствата са средства, които са предназначени за многогодишни инициативи. Сметната палата обаче се съсредоточава главно върху текущата година и оттам се получава тези, това разминаване на проектобюджета и аудита от страна на Сметната палата се получават определени разминавания. Има три нива на аудит и трите нива се правят от Сметната палата. Но по този начин е възмо... са възможни грешки. И само в края на един програмен цикъл може да видим какви са истинските резултати. Но и тук предвиждаме един план за действие, който да е ефективен от страна на комисията. Имаме намерение да използваме един инструмент в рамките на 6 месеца, за да видим дали има прекъсване на, на плащанията и ако има проблеми, те да могат да бъдат, да се реагира на тях бързо. Но искам да ви помоля по отношение на грешките да взимате предвид и следното. Тук се намесва и регионалната политика. Някои неща не може да предвидим. Някои неща, които се развиват логистично в ежедневната практика, някои неща, които трябва да се контролират ежедневно, ние не може да ги вземем на време предвид. Например, ключова дума тук е обществените поръчки при обществените поръчки точно там имаме 70% от грешките, които откриваме. Искаме да упростим тази система заедно с комисар Бърне, за да може тук да се избегнат голямото количество грешки, които се появяват. Това е, така да се каже, нашата домашна работа за близкото бъдеще. Госпожа Яцин. Благодаря на комисар Хан за чудесният отговор, който показва, че на тези проблеми се гледа много сериозно. Това значи, че е, обаче много страни имат, е, изпитват трудности при е, осигуряването на съфинансиране. Смята ли комисията да разгледа този въпрос, да предприеме нещо през следващия програмен период? също се отнася и за планирането. Имате ли някакви други идеи по отношение на по-стриктен последващ контрол за изпълнението на целите за развитието? Дали наистина отпуснатите средства са дали възможност за по-добро развитие? Наша цел е през следващия програмен период да, доколкото можем, да напаснем структурната политика към целите на Европа 2020. Това означава, че ние имаме едно централно целеполагане, имаме си приоритети и тези приоритети трябва да са адаптирани към потребностите на регионите. Те така и трябва да се приложат, като задачата на регионите ще бъде да си изберят някои приоритети от общото меню, особено ако става дума за конкурентоспособни региони. Но тогава нашата комисия ще си постави измерими и разумни цели и в един партньорски инвестиционен договор. На базата на този отговор в края на периода ще може да се види дали целите са постигнати или надхвърлени. Ако не са постигнати, то тогава ще може да видим, да направим анализ и заедно да видим защо целите не са постигнати. Дали това са били вътрешни причини или външни фактори са повлияли на непостигането. Това ще ни даде възможност за по-нататъчните план, планове, за, по- за бъдещите финансови а, е, проекти. Благодаря, господин комисар. Е, госпожо Тика, Извинявайте, обаче на вашите въпроси е необходимо да се даде много подробен отговор. Така че боя се, че на вашия въпрос ще трябва да се отговори писменно. С това приключваме времето за въпроси а, тази вечер. Благодаря на преводачите, благодаря господин комисар.